Right, good, good morning everybody. Добро утро. Е, заемете местата си, ако обичате. Започваме. Е, разбира се, сутрин започването винаги не е лесно. Е, първо да попитам, приемате ли проекто за дневния ред? Не виждам възражения. В такъв случай веднага преминаваме към размяна на мнение с комисар е, Шемета, който отговаря за данъчното облагане, Митническия съюз и борбата с измамите. Давам думата на комисар Шемета. Благодаря ти, Шаран. Добър ден. Много се радвам на тази възможност да обменим мисли по основните теми на данъчната политика. Както знаете, миналата година внесохме значително количество предложения, които в момента се разискват и в съвета, и в парламента тук. Позволете да подчертая, че на последното заседание на Европейския съвет се взеха, се стигна до важни заключения по отношение на а, данъчното облагане, тъй като държавните ръководители взеха поеха твърд ангажимент да наблюдават а, развитието на нещата по данъчните досиета. Това е важно, тъй като ще се преодолее разминаването между поемането на политически ангажимент на най-високо държавно равнище и последващите решения, които трябва да се вземат на ниво съвет. Това съгласие за засилване на наблюдението изпраща силен и ясен сигнал по отношение на важни данши досиета, които в момента се разглеждат. Ще ви запозная накратко с на постигнатото по основните теми, които в момента се работят. Ще кажа и няколко думи за програмата на комисията за тази година. И какво смятаме да правим в рамките на европейския семестър. И така, първо за а, актуалните досиета, по които се работи. Да започна с предложението за консолидираната база за данъчно облагане на търговските субекти. Искам да благодаря на вашата комисия. Изключително важно е, е, че това предложение бе много добре разработено от вас, също така и че бе гласувано с, голямо мнозинство в пленарна зала. Няколко са важно изме... важните предложения за изменения, които дойдоха от вашата комисия. Европейската комисия внимателно ще ги проучи. Що се отнася до станалото в съвета, там продължава да се обмисля и обсъжда предложението за данъчната база, датското председателство – възнамерява а, да доведе до о, край разискванията а, от това 6 месече. Що се отнася до вече постигнатото, разбира се, съгласието по данчната основа е, е ключово, за да може да се премине към по-политическата политическата част на предложението, именно консолидирането и възможностите за избор, които се предлагат от Европейската комисия. Що се отнася до директивата за облагането с енергиен данък, благодаря на вашата комисия за силно балансираният доклад. Доколкото разбирам, той всъщност ще се гласува днес или утре. А, извинете, вече е бил подложен на гласуване. Значи предстои гласуване в пленарна зала. Много е важно това балансирано предложение, този балансиран доклад, гласуван тук в комисията, да запази ключовите си елементи Съгласувани в Комисията по економически и парични въпроси. Що се отнася до ставащото в съвета? Знаете за силният ангажимент, поет от датското председателство, да се работи по това предложение и очакваме да се постигне компромис между всички 27 държави членки. Намерението е да се стигне до политическо съгласие по директивата за данък, енергийния данък. Най-противоречивата част от предложението на председателството, което се обсъжда в момента в съвета, е, е този, тази двуетапност на данъка – и синхронизацията, за да се включат всички а, енергоисточници по-нататък. Това са основните моменти. Председателството а, се е насочило към а, договаряне на компромис между а, държавите членки по тези въпроси. За данщо облагане на спестяванията назрява момента да се работи усърдно. Европейският съвет поиска през юни на следващото му заседание да бъде запознат с напредък. И ние, разбира се, трябва да работим така, щото да се разберем с тези две държави членки, които все още не са възложили мандат на Европейската комисия да води разговори с Швейцария от името на държавите от ЕС. Това е от особено значение. Искам да подчертая, че двустранните споразумения които в момента са обект на разговори, не бива да са повод да забавяме работата си по това досие. Неодавна а, написах а, писма до държавите членки и до председателството, като ясно посочих какви са а, ограниченията на двустранните споразумения с спогодби с Швейцария. Тези граници касаят някои от разпоредбите на директивата за спестяванията, както и спогодбите между Европейския съюз и Швейцария. В момента няма пречки за продължаване на обсъжданията и на преговорите за постигане на споразумение по тези въпроси с Швейцария. Днес имам среща с президента на Швейцарската конфедерация и тази тема е застъпена в дневния ред. Разбира се, Всички знаем колко интересни са дискусиите и колко важни са по данъка върху финансовите транзакции. Работим усърдно за изготвяне на доклада. Разбира се, имаме нужда от силната подкрепа на Европейския парламент по отношение на това предложение и ще ви бъдем много благодарни, ако а, получим а, този доклад а, в най-скоро време и разбира се той да бъде гласуван в парламента най-кратки срокове, поради особеното му значение за дебата в съвета. Какво е постигнато в съвета до сега? Оценявам а, усилията на датското председателство за ускоряване на работата по предложението. На първо четене а, вече е разгледан а, предложението в съвета. Пр протече и първата обмяна на мнения на предното заседание на Екофин. След а, заседанието мога да кажа, че то протече в много градивен дух и взаимно разбирателство по отношение на общата цел, която си поставяме за данъчно облагане в финансовия сектор – Председателството продължава да работи в две посоки. От една страна продължава работата на техническо равнище, същевременно се работи за изготвяне на евентуален компромис между държавите членки. Разбрахме се също да се проведе политически дебат още по време на а, това председателство и се надявам, че той ще прокара път към по-нататъчно развитие на нещата за, за това досие. Не ми се ще да изпадаме в а, а, обичайния темп на работа, а да а, разгледаме много бързо основните елементи относно данъка върху финансовите транзакции. Друг елемент е, от нашата работа е свързан с бъдещето на ДДС. През декември представихме съобщение на Европейската комисия, в което се описва как според нас трябва да изглежда данъка върху добавената стойност в бъдеще. Благодаря на вашата комисия за доклада по Зелената книга. Основните му идеи са включени в нашето съобщение. Датското председателство също възнамерява да представи заключения на съвета. И в своя документ председателството също подчертава значението на доброто взаимодействие в бъдеще в областта на ДДС. Ще подчертая също, че в момента работим изключително усилено по въпросите, отнасящи се до европейския семестър. Знаете, че данъчната политика – бе включена в европейския семестър и моите служби в момента извършват анализ на данъчните системи на всички държави членки. Изчакваме да получим и националните програми за реформи от държавите членки, където ще бъдат съответно отразени елементите на данъчната политика. Едно сравнително изследване ще даде добра основа за работата на съвета. Ще се изготвят и конкретни препоръки към държавите членки. Очаквам че европейският семестър ще се докаже като много добро средство за координиране на данъчните политики. И това средство трябва да се използва, разбира се, по най-ефикасен начин. На следващо място, през тази година, разбира се, се обръща особено внимание на напредъка по тъй наречения пакет 2011. Общата ни цел е да се постигне а, значителен напредък през тази година. Що се отнася до новите области, позволете да спомена а, работата по избягване на двойното данъчно облагане – февруари проведохме консултации по този въпрос. Важно е да се разгледат пропуските, разминаванията в данъчните системи. Това е основна част от публичните консултации. Друга такава е, че призовахме заинтересованите лица да предоставят своите мнения като част от процеса на допитване анонимно. Искам да ви призова и вие да поканите от заинтересованите лица от държавите членки да ни представят максимален брой конкретни случаи и идеи, за да можем да усъвършенстваме нашите инструменти за преодоляване на този проблем по един резултатен начин. Що се отнася до прилагането на стратегията за ДДС, тази година възнамеряваме да представим първите предложения, свързани с прилагането а, както и те наречени механизъм за бърза, ре, бързо реагиране, който ще допринася за борбата с, с измамите в областта на данък добавена стойност. Това е важна част от предложението. Целта е да се създаде един а, широк форум, където да се обсъждат широк кръг от въпроси под ДДС с представители на Европейската комисия, националните данъчни администрации и, което е много важно, да се, привлеча, да се привлекат деловите среди. Според мен участието на бизнеса е много важен елемент от повишаването на ефективността на а, режима на ДДС. И накрая, предполагам, знаете, неодавна излезе доклад за работата на специалната група по данъчните въпроси от Гърция. Данъчният компонент, трябва да кажа, е особено важен в работата на тази специална група. Моите служби активно работят в тази сфера, както за подобряване на събирането на данъчните вземания, така и за преструктурирането на данъчната администрация – подобряване на ефективността на данъчните одити, подобряване на качеството на оценката на риска, свързан с различни начини за, за обикаляне на изискванията за плащане на данъци. Трябва да кажа, че в тази задача се включват много участници и трябва да подчертая, че подобряването на данъчната администрация и нето функциониране в Гърция ще помогне на страната и то в значителна степен да подобри събирането на данъчните си вземания. Искам а, още веднъж да благодаря на вашата комисия за включването и в дебатите по данъчни въпроси, което винаги е било много ефективно и много плодотворно. Да благодаря още веднъж за доклада по данъчните въпроси на вашата комисия, която, който допринесе много за а, нашата работа в Европейската комисия и а, се надявам, че така ще бъде и по другите ни инициативи и предложения. Благодаря. След това кратко въведение ще се радвам, ако мога да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Видях знаци, които правят членовете на комисията. Жан Пол първо ще се изкаже от НП. След това ни подимата от социалистите Оли Шмидт от Алде. След това ще има представител на зелените, след това на консерваторите, на обединената левица, след това Корин от НП. Има ли още желащи да се изкажат? Изчакайте, моля. Да, господин Ланген. И също Софи, Филип Ламберт, Емили и Иво Стражек. Те също са в списъка. Има ли още желаящи да се изкажат? Жан Пол, имате думата. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашите разяснения. Благодаря за усилията, които полагате, за да може а, да се придвижим към една европейска данъчна система. Искам да ви задам един много конкретен въпрос, ако не може да ми отговорите днес, няма да ви се сърдя, вашата служба може да ми изпрати отговора. Става дума въпроса за намаленията ДДС за културните цифрови артефакти. Знаете, че там съществува една деформация между другите интелектуални продукти, които не са цифрови и цифровете. Както знаете, Жак Того и аз много пъти сме защитавали тази кауза и аз затова бих искал да привлека вашето внимание към този въпрос, който си заслужава да бъде внимателно проучен. Тъй като той се отнася до европейската култура. Затова, ако обичате, проучете този деликатен въпрос. Но като е деликатен, това не значи, че не трябва да го обсъждаме. А пак ще кажа, ако не може да ми отговорите сега, няма да се сърдя. Въпрос е да се разгледа този проблем и да, бъде му, да му бъде обърнато внимание. Благодаря. Веднага ли ще отговарям на въпросите? Пита господин комисара. Да, може кратко да отговорите, казва председателката. Предполагам, че знаете, че ние предложихме начини за постигане на напредък и това е заложено в нашето бъдещо съобщение по ДДС относно намалените ставки на ДДС. Целта е да проучим системата за намалени ставки на ДДС възоснова на обективни критерии – които са ясно определени в съобщението на комисията. И един от тези критерии е свързан с това, че стоки, които са подобни, следва да бъдат предмет на еднакъв данъчен режим. без да се прави разграничаване между техния формат цифров или материален. Така че това е описано в съобщението за ДДС и в момента нашите служби работят върху анализ на намалените ставки по ДДС и в скоро време ще има доклад по тази тема за това как ще работим през 2013 година. Благодаря, Ани. Благодаря, Шарен. Благодаря ви, господин комисар, за толкова полезното изложение. Като докладчик по доклада за ДДС. Искам да ви благодаря за твърдата ви позиция, която заехте по време на последния съвет на министрите на економиката и финансите, като отхвърлихте недостатъчно обмислените предложения за различни резервни варианти, отнасящи се до данъка върху финансовите транзакции. Що се отнася до Европейския парламент, бих искала да ви информирам, че вече те текат обсъждания със секретарията на нашата комисия и обмисляме възможността да се гласува през май пленарна зала. Този доклад смятам, че ще бъде полезно и е напълно осъществимо да се придържаме към сега действащия график, според който гласуването в нашата комисия ще бъде през април. Бих искала да задам два въпроса, свързани с данъка върху финансовите транзакции. Първо, защо Европейската комисия не е публикувала новата оценка, извършена от вашите служби относно въздействието върху растежа на този данък. Това е нещо, което очакваме и мисля, че получихме от вас уверение, че тези нови данни и нови елементи ще бъдат публикувани. Вторият ми въпрос е свързан с инициативата – подета от девет държави членки, които изпратиха писмо до датското председателство с молба да се ускори процеса и да се действа в съответствие с правилата за засилено сътрудничество. Каква е вашата лична оценка и оценката на Европейската комисия спрямо тази инициатива? Особено светлината на това, което вие ни казахте – за борбата срещу избягването и укриването на данъците. Много ви благодаря за ваше принос за работата на специалната група и вашата помощ за Гърция с цел подобряване на капацитета на Гърция в борбата срещу избягването на данъчното плащане. Предполагам, че знаете, че моята работна група изготви доклад за избягването и укриването на данъци, което е проблем за цяла Европа. В съответствие с нашето проучване, европейските правителства всяка година губят 1 трилион евро като резултат от укриване и избягване на плащането на данъци. Вие казахте, че ще се публикува доклад преди Европейския съвет през юни. Какви мерки и инициативи смятате да предложите, за да може да се преодолее този огромен проблем на европейско ниво, разбира се, в съчетание с засилените действия на национално ниво. Благодаря ви. Предполагам, че трябва да съм кратък, като отговарям на въпросите. Що се отнася до тази нова оценка или анализ, първо искам много ясно да кажа, че комисията смята, че оценката на въздействието, изготвена съвместно с предложението за данъка върху финансови транзакции, е достатъчна за вземане на решения. В момента работим върху някои идеи, предложени по време на преговорите в съвета, за да уточним и изясним някои елементи и също така да дадем количествено измерение на някои предположения, заложени в модела – който сме използвали по време на оценка на въздействието. В съвета много ясно заявих, че комисията ще представи този анализ достатъчно време преди заседанието на работната група на съвета, т.е. доста преди 23 април и моите служби в момента завършват работата по този анализ – който ще бъде публикуван, когато той получи официално одобрение. Що се отнася до инициативата на девете държави членки, това, което направиха тези държави членки, е, те приканиха председателството да постигне бърз напредък по данък върху финансовите транзакции – и датското председателство много сериозно се отнесе към тази молба и то значително ускори работата по предложението. Разбира се, може да се каже, че 9 държави членки е малко число, защото крайна сметка това е числото държави членки необходими за постигане на засилено сътрудничество. Обаче мисля се, че твърде рано днес да изказвам предположения за това как да се постигне напредък. Трябва да положим всички усилия, за да постигнем компромис на нивото на 27-те държави членки. И само ако всички усилия не дадат резултати, тогава следва да се търсят, едва тогава следва да се търсят други решения, които преди това трябва да бъдат анализирани. Що се отнася до избягването на плащането на данъци. Първо бих искал да благодаря за този доклад и за анализа, който се съдържа в него. Комисията и моите служби в момента работят върху конкретни идеи, които ще бъдат представени в следващия доклад, поискан от Европейския съвет. Също така възнамеряваме да използваме някои от елементи от обществените консултации, които в момента вървят, свързани с данъчното облагане, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, а, какво а, бихте казали за усиленото сътрудничество във връзка с, а, общата данъчна основа за корпоративния данък. Това, което прочетах в медиите във връзка с данъка върху финансовите транзакции, а, а, дали става дума за а, ДДС или някакъв друг, или за, или за данък върху финансовите транзакции. Поне това прочетах в скандинавските вестници. Сега фискус. Става дума за комбиниране на програмите Костас и Таксус интересно какво мислят страните членки по този въпрос. Защо пристъпвате към подобна мярка? Какви са вашите доводи? Може би наистина ни е необходима една по-хармонизирана данъчна система в Европа. Към това ли се стремим? Е, и в такъв случай за какво ни е програмата Фискус? Много уместен въпрос, казва председателката. Господин комисар, имате думата за отговор. По въпроса за консолидираната база за корпоративно данъчно облагане, разбира се, работата трябва да продължи. И все още е твърде рано, за да кажем какъв ще бъде резултатът от тази работа защото, както споменах, страните членки продължават да работят върху данъчната основа. Необходима е и по-нататъчна работа. Но чисто теоретично мога да кажа, че консолидираната основа за корпоративно данъчно облагане – Ако няма, спор, ако няма споразумение между 27-те страни, може да бъде кандидат за засиленото сътрудничество при функционирането на вътрешния пазар. Мисля, че е особено важно да се реши този въпрос, защото бизнесът с нетърпение чака тези предложения тъй като това ще се отрази много сериозно. Промената в корпоративното данъчно облагане ще се отрази много сериозно върху бизнеса. И дори в една част от нейните членки да бъде въведено, това ще бъде напредък в областта на данъчното облагане. Колкото до праговете, до минималните ставки, комисията много ясно заяви в своето предложение – че те трябва да останат в рамките на правомощията на страните членки. И ние продължаваме да поддържаме тази позиция. А сега, колкото до ДФТ и възможните альтернативи на данък върху финансовите транзакции, които се обсъждат в медиите. Смятам, че става дума за търсене на компромис въз основа на предложението на комисията. Не можем сега да измисляме или привнасяме нови елементи. Без официално предложение за това от страна на комисията. Така работи нашата система. Трябва да използваме всички възможности да договорим компромис по този въпрос. И датското председателство възнамерява да работи по този въпрос през едните месеци, за да може да се стигне до политически дебат през май или през юни в Екофин. Сега по фискус. Не отдавна представихме съобщение на комисията за упростяване на многогодишната финансова рамка. И съчетаването на две програми в една обща програма допринася за подобно упростяване – Става дума за постигане на синергия между дейността в данъчната, в митническата област и в данъчната. Данъчните служби и митническите служби в няколко страни са обединени под един и същи покрив, така да се каже. Така че там, където това е така, няма да има никакви проблеми да се работи по една обединена програма. Това би улеснило работата за усъвършенстване на координацията на данъчните политики. Говорим за координация, а не за пълно хармонизиране, както някой спомена. Наистина има области, където по-нататъчно хармонизиране е необходимо. Много ясно е къде е това. Това са ДДС, данъкът върху енергията, акцизите изобщо. Но при преките данъци е необходима не хармонизация, а координация. Тук влиза в сила принципа за субсидиарност и суверенитета на трите членки. Много интересни въпроси чухме, казва председателката. Искам да разбера докъде сме стигнали с фискус, защото по този въпрос работиме съвместно с комисията ИМКО. Вчера проведехме съвместно заседание, което аз председателствах наред с Малкъм Харба. вчера разгледахме въпросите, които се отнасят до компетенциите на ИМКО, а утре ще имаме друго съвместно заседание, където пък ще обсъдим въпросите, които са в правомощията на нашата комисия. Именно тези съвместни заседания дават много интересни резултати. А сега Свен Свенден. А, добре, ти си наред. А, вчера а, ме питаха защо гърците не правят комплименти на комисията за тези усилия. Аз а, смятам, че ние подкрепяме тази инициатива на Европейската комисия. Смятам, че вие се справяте отлично. Искам да изразя нашата подкрепа за тези инициативи. Знаем колко е трудно това. И е, понякога очакваните са май прекалено оптимистични, но е добре да се работи в добър дух. Имам два въпроса. Първо за корпоративното данъчно облагане. Знаем как се движим по досието за обща консолидирана данъчна основа, но е, има и още една инициатива на Саркози за данъчна хармонизация между Германия и Франция. Питам, докъде са стигнали в тази инициатива, поне доколкото са запознати службите на комисията. Интересно ни е да разбера колко каква възможност имате да следите работата в това отношение. После, за Гърция. А, знаем за този проблем, а, за укриването на данъци в Дания и потенциално огромните суми, които може би са швейцарски банки. Комисията каза, че ще помогне на Гърция, е, че води преговори с Швейцария или поне да се съберат данъци по тези пари. А, може ли да ни кажете какво всъщност се прави с оглед на събирането на тези укрити данъчни постъпления на Гърция. За френско-германската инициатива за корпоративното данъчно облагане двете страни накратко ни запознаха с постигнатото по време на съвета Екофин през февруари. И двете държави заявиха, че подкрепят нашите усилия по отношение на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и заявиха, че те възнамеряват максимална степен да се възползват от това, което се прави на европейско ниво. Собствената си усилия за постигане на пълна данъчна хармонизация между техните две национални системи. Надявам се, че и двете държави ще продължат да осведомяват редовно съвета Екофин за напредъка. Но Европейската комисия, разбира се, няма пряко участие. Това е инициатива на две държави членки за Гърция и за избягването на плащането на данъци. През зимните няколко месеца вече имаме успехи в събирането на укритите данъци. В смисъл, например, а, че а, имаме двукратно ускорение на темповете на събиране на данъчните просрочия, както и разширяване на а, събираните своевременно данъчни вземания. Става въпрос за около 900 а, милиона. А, но разбира се, не е само въпроса с самото събиране. Трябва цялата система да се преструктурира. Има много продължителна процедура за уреждане на спорове пред съда. Това може да трае около 4 години и се работи с гръцката администрация по този въпрос. За Швейцария положихме много а, ясно къде са, докъде се простират границите. Даже преди да изпратя моето писмо до държавите членки и председателството. Просто за да разберете нещата по-ясно, ще поясня. Ясна е линията между това, което може да се договори в двустрален план и това, което не може. Например, а, европейското законодателство и а, спогодбата между Европейския съюз от една страна и Швейцария или други трети страни от друга, не включват въпроси касащи а, миналото. А, именно такива случаи могат да се договарят двустранно. Такъв е случая с Германия, Швейцария има опит, водят се преговори, Герма... Е, може и Гърция да направи нещо такова. Когато ни искат консултации, ние поясняваме каква е рамката на преговорите. И ако има конкретни питания, също ще дадем съвети. Искате да кажете, че Гърция не ви е помолила конкретно да, ви, да помагате при преговорите с Швейцария? Може би има нещо подобно, което е съвсем скорошно и не съм осведомен. Ще проверя в, а, сред моите служби и ще ви кажа. Благодаря ви. Може би ще ви е интересно да кажа, че в 11 часа имам среща с президента на Швейцария и може да се сетите за какво ще говорим. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря за информацията. Вие засегнахте редица интересни теми и въпроси. И иска ми се да чуе нещо положително във връзка с огромното данъчно бреме, на което е подложена Гърция. Бихте ли ни дали малко повече информация, за да има някаква надежда за нас. Е, е, вие проучвате е, бюджета на всички страни в рамките на европейския семестър. Когато вашите служби ви представят съответния доклад, какъв ще бъде, какво ще бъде данъчното бреме за онези с ниски и средни доходи? Колкото до меморандумът, който беше подписан, там се споменава данъчната реформа, но комисията трябва да намери начин да намали данъчното бреме. Нямам предвид е, неплащане на данъци. Това е нещо различно. Второ, може ли да говорим за намаляване на ДДС? Споменахте нещо във връзка с това, но не разбрах точно какво имахте предвид, когато ставаше дума за намален ДДС. Това второ. И трето във връзка с въпрос, който бе зададен и по-рано. Какъв е проблемът, при който сме изправени? Всички искат да се постигне споразумение между Гърция и Швейцария, за да може да установим кои са изнесли огромни суми от Гърция и дали тези пари са били обложени с данък дали това ще бъде двустранно споразумение между Гърция и Швейцария или някакво друго. Вие споменахте, че може би това трябва да стане в рамките на европейското законодателство. Какво е становището на комисията по този въпрос? Може ли да ни дадете малко повече информация по въпроса за отношенията между Гърция и Швейцария по този въпрос? Вашата позиция е абсолютно правилна, справедлива но мисля, че все още съществува един малък проблем с нейната прозрачност. Благодаря. доста много въпроси, свързани с Гърция, бяха зададени. Най-напред искам да направя една обща забележка. Разбира се, за Гърция, за гръцките политици, за гръцката администрация, е важно да работи за усъвършенстване на данъчната система в Гърция. Комисията не може да изнася една или друга система от една страна в друга, в случая в Гърция. Всяка страна трябва сама да избере какъв е най-добрият начин да реши проблемите си нашата специална група и експертите от трите членки могат да помогнат за прилагането на мерки за усъвършенстване на гръцката данъчна система. Ето така аз виждам общият политически, обща политическа картина. Работим съвместно с гръцките данъчни власти. И с това искам да отговоря и на други зададени въпроси. И тук идва и въпросът за данъчното бреме. Самите страни членки трябва да проектират своята данъчна система. Това е тяхна отговорност да решат каква точно трябва да бъде тя. Ние в рамките на европейския семестър имаме за цел да анализираме данъчните системи на страните членки и да установим слабостите, ако има такива в една или друга област. И да направим препоръки за преодоляване на слабостите в данъчните системи. Сега е още твърде рано да кажем конкретно какви биха били тези препоръки. Трябва да изчакаме заседанието на Европ... Европейският съвет през юни и Екофин през май. Сега, вашият въпрос във връзка с ДДС и намалените ставки на ДДС. Не знам дали го разбрах добре въпроса ви, затова ще отговоря общо. В момента проучваме системата на намален ДДС съгласно директивата за данък добавена стойност. Има в много случаи намалени ставки на ДДС и те заслужават внимателен анализ възоснова на обективни критерии, за да може да направим предложения как ще се развива въпроса от тук нататък. Има някои стъпки, които са възможни в рамките на директивата, но може би вече не отговарят на целите, за които са били предприяти. Опитваме се да решим проблемите, свързани с намалени ставки на ДДС. Но трябва да кажа, че от гледна точка на данъчната теория, намаленият данък добавена стойност не е особено добро решение, защото има по-целенасочени начини за решаване на проблеми, например социални проблеми. Защото, например, въвежда се намален на данък добавена стойност върху някои стоки, но а, това е, се прилага не само към бедните, но и към богатите, които иначе би трябвало да плащат а, а, пълен ДДС. Тоест има по-добри, по-целенасочени начини за решаване на социални проблеми от намаляването на ДДС. Сега по отношение на преговорите между Гърция и Швейцария и възможните споразумения. Ще повторя още един път, че ние сме готови да помогнем по всякакъв начин в рамките на възможното, в рамките на това, което двустранните преговори могат да постигнат. Преди време разговарях с финансовите министри, финансовият министр и споменах, че ние сме готови да предоставим каквато помощ е по силите ни за успешно приключване на тези разговори. Благодаря, казва председателката. Сега ще групираме въпросите, защото имаме само 20 минути и ни остават много въпроси. В първата група ще, спомена, ще дам думата на следните. Спомена имената. Колин. Благодаря много. Е, моя въпрос се отнася до обсъждането на предложението на комисията за финансовия данък. Говорихте накратко за Екофин. Определено има някаква степен поне желание да се проуча допълнително нещата и да се направи оценка на въздействието. Какво всъщност ще предложите след обсъждането в ЕКО? Фин. Защото не става въпрос само за а, обсъжданията в съвета, а и тук в парламента. И за нас също е важно. Хюго. Към а, комисаря искам да кажа, че преди малко той каза, че предоставят консултации или разговарят а, а, по отношение на разговорите с Швейцария. Къде е разликата между достигането на съгласие с Швейцария и примерно за достигане на, договор... на някакви договорности между Обединеното кралство и Швейцария и Германия и Швейцария? Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, в рамките на това, което споменахте, ще кажа, че Знаем, че вашите правни служби разглеждат въпроса с споразуменията Рубик от между Германия и Швейцария. Защо а, не направите, не оповестите публично това мнение на правните служби в рамките на прозрачността, а, за да може да познаваме всички страни на едно подобно споразумение? Защо не ни е, е, предоставите е, това становище на правната служба? Казахте, че две страни членки се противопоставят да се иска от комисия, за да на комисията мандат да преговаря с Швейцария. Мисля, че една от двете страни е Германия, но бихте ли ни казали ясно кои са тези две страни? И още нещо, въпрос, който не сте засегнали, както знаете, на базата на докладът Шуре, парламента се произнесе за следващия бюджет на Европейският парламент, че той трябва да се финансира от собствени приходоисточници. До къде е стигнала работата по този въпрос и как мислите да допринесете за, полезн, за решаването на този въпрос, за да избегнем сегашната е, шизофрения искаме да имаме собствени приходоисточници и страните членки, по друга страна, не искат да плащат повече в бюджета на Европейския съюз. Софи. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, искам да се спра на друг един аспект на борбата с укриването на данъците. А, именно а, законът пред Съединените щати е за спазване на данъчното, данъчното законодателство в чужбина. Прави ми голямо му значение колко лесно Европа приема този американски закон, който всъщност може би нарушава европейско законодателство, а трудно се постига е, сътрудничество е, между държавите членки. Казват, е, че от 2011 година Европейската комисия води разговори с, Европейск... с Съединените щати. Защо ние не сме уведомени? Вместо да се възприеме един европейски подход, разбирам, че това не е обвинение към вас, но а, държавите приемат а, е, един подход, който е не така прозрачен към гражданите и фирмите. Поне в, моите, в моята страна господавателите и фирмите не знаеха за това преди да излезе по вестниците. Очевидно, ето има разпоредби в този американски закон, които нарушават европейските разпоредби. И защо а, комисията не а, настои, настоява за приемането на европейски подход. Ка, вижте какво стана с а, данните за пътниците и така нататък. И последно. А, за а, споразумението за автоматично обмен на а, данни с Съединените щати. Защо тия неща стават а, на тъмно, вършат се от някакви безимени а, а, бюрократи. Това са жизненно важни европейски интереси. Вие трябва а, а, да а, обърнете внимание и на вашите колеги. А, и тогава ние ще можем много по-ясно да заявим нашето виждане, което става въпрос за отношението с Съединените щати. Да, за този допълнителен анализ, който възнамеряваме да представим, както казах, ние възнамеряваме да го опубликуваме своевременно преди следващото заседание на съвета, който е планиран с 23 април. В анализа ще се включат конкретни пояснения и примери за това как да разглеждаме рисковете от промяна на местоположението, каскадните въпроси и различните макроекономически елементи свързани с пенсионните фондове. Това ще се отрази в този допълващ анализ. Искам да подчертая обаче, че това е пояснение – не възнамеряваме да променяме а, оценката. Това е част от предложението. Ние просто представяме допълнителен анализ и допълнително а, допълните проучвания по отношение на, например, а, на моделирането на данните, просто за пояснение, като допълнение на вече свършената работа. И, както казах, този анализ ще бъде публичен, ще бъде представен и на депутатите. Прозвучаха доста въпроси по отношение на Швейцария и двустранните отношения с тази страна. Смятам, че трябва да заявим ясно. Ние имаме компетентност която е уредена в действащото европейско законодателство. И в подготвящите се такива актове. По отношение на разговорите с Швейцария за предстояща директива за облагане на спестяванията това не бива да се идентифицира или да се препокрива с двустранни преговори с, с между държави членки и Швейцария. И за това а, там ние помолихме а, Германия, Обединеното кралство и някои други да променят а, а, своите спогодби с а, Швейцария и те съгласиха. А, и предстоят и други подобни а, преговори, но въпросите, които са част от а, европейските ни правомощия, трябва да останат част от, от тях това го заявихме съвсем ясно е, в разговорите с съответните държави членки. В рамките на, европейската, на европейските си правомощия не е възможно да се а, е, търсят а, е, а, някакви решения, а, които да се основават а, на принципа на Куба на Рубик. А, примерно работихме по въпроса за данъка върху източника на доход. И а, ще видите, че продължим да работим така, както ни повелява мандата ни по сега действащо и, през, и бъдещо европейско законодателство. Много е важно да се уважават разпоредбите на междуинституционалните е, споразумения. Там ясно се казва какво трябва да се оповестява и представя като информация и какво не. Що се отнася до службите, които работят е, в тази област, те са добре запознати с разпоредбите на междуинституционалните институционалните споразумения. Що, и ако има евентуално някакво нарушение, в, спогод... в споразумението се казва ясно къде са изключенията на... по отношение на правото на информация. и то на ниво служба. А със собствените ресурси. Извинете, кои са а, двамата депутати, които възразиха а, по отношение на, до, на разговорите, на преговорите с Швейцария? Да, с толкова пъти посочих поименно а, е, е, посрамих а, така някои държави членки, които а, блокират отдавна напредъка, а именно Люксембург и Австрия, затова го правя още веднъж. И се надяваме да се раздвижат там нещата, за да можем да предвижим работата по облагането на спестяванията. на темата за собствените ресурси. Позицията на Европейската комисия е ясна. Ние представихме предложенията си за собствените ресурси на Европейския съюз. Е, разбира се, едно от предложенията ни в голяма степен зависи от а, това какво ще се е, придвижи по досието за данъка върху финансовите транзакции – а другата част е ресурсът на база ДДС. Според мен това ще е много добре. А, именно ако се договорим за новата система за собствен ресурс на база на ДДС, защото това ще донесе до значително упростяване, ще намали административната тежест и ще увеличи значителна степен приходите в бюджета на Европейския съюз. Работата обаче още не е приключила. Може би днес е твърде рано да прогнозираме как ще изглеждат нещата в крайна сметка, но аз, както и цялата комисия, съзнава, че парламентът в силна степен настоява този данък за върху финансовите транзакции да се превърне приходоисточник за Европейския съюз, както и да се промени начина на изчисляване на прихода на база на ДДС за, Америк... за а, този американски закон. А, ние работихме заедно с европейските държави членки, а, така че това а, законодателство да не бъде в ущърп на нашия финансов сектор. Според някои прогнози във влизането на а, това законодателство в първоначалния му вид би довело до значително покачване на разходите на финансовите институции. Затова работихме с американската администрация, така че да може да се възприеме един подход а, а, на двустранни уточнения между правителствата за прилагането на тези разпоредби. Ще продължава да се работи с, европейски, с Съединените щати по отношение на автоматичната а, размяна на данни. Ние гледаме на САЩ като на наш съюзник – в това отношение. И ако си спомням добре, с, в моето писмо дадах отговор на вашия въпрос и изложих а, конкретни данни за тези преговори. Това не са официални преговори, защото този закон ФАТКА е американски закон.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 Christoph. <clears throat> Yeah, we're going to continue. И така, продължаваме работа. Имаме две становища. Първо по годишните финансови отчети, консолидирани финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия – Става дума за директивата, поне ще докладва Волф Клинц. И другото става дума за изменение на директива 2004-109 за хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чието ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар. Ще разгледаме тези две становища заедно тъй като и двете имат една обща цел да се улеснат процедурите за малките предприятия. И главният политически въпрос в случая е изискването да се правят отчети на, за компаниите, които работят в горското стопанство. А сега ще помоля господин Клинт да представи становищата. Благодаря, господин председател. Вие, както вече посочихте, целта на тази работа е да се обединят две директиви в една обща. Обща директива за финансовите отчети и да се намали бюрокрацията за малките и средни предприятия. Също така да се намалят с 25% разходите за малките и средни предприятия и да се хармонизират правилата, като се премахнат сегашните съществуващи сега национални правила в това отношение. Въвеждаме нова класификация на дружества, търговските дружества, съгласно техният оборот – Значи малкото предприятие има до 10 милиона оборот, средното до 40 милиона оборот и до 100 до 250 работници, големите предприятия са вече над тези прагове. Тези стойности могат да бъдат променени в бъдеще в зависимост от това каква ще бъде инфлацията – Добре е да имаме една такава дефиниция. Разбира се, никога една подобна дефиниция не може да бъде 100% задоволителна, но тя може да послужи за основа за по-нататъчната ни работа. Е, когато става дума за задължително въвеждане на международни а, стандарти за финансовите отчети, а, става дума за следното. Страните, които използват такива международни стандарти за малките и средни предприятия, винаги са били критикували този подход. А страни, които в миналото са принуждавали предприятията да използват международните стандарти за финансовите отчети, може в бъдеще да не могат да прибягат в това. Това се отнася до, например, до Обединеното кралство е, където всички малки предприятия в бъдеще няма да, да трябва да се придържат към тези стандарти, международни стандарти. Това е второ. Трето, то се отнася до правата на страните членки, които ще бъдат по-нататък уеднаквени. За какво става дума? не трябва да се забравя, че целта и тук е да се намали бюрокрацията и да се избегнат всякакви допълнителни разходи. Какво сме добавили към предложението на първоначалното предложение на комисията? А, предлагам да направим задължително по-подробно изискване за отчет за финансовите потоци. Това става дума за средните предприятия, които имат оборот над 10 милиона евро. Разбира се, това ще ги затрудни в началото да подготвят подобни отчети за паричните потоци, но Много често банките, които работят с подобни предприятия, го правят така или иначе, така че това едва ли ще бъде допълнително изискване. Това е нещо, което вече и без друго се прави. Споменават се също така директивата за капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност за банките. Защото ако средните предприятия докажат, че имат добра ликвидност, тогава банковият надзорен орган може да вземе предвид този факт. И да освободи подобни предприятия от изискванията на директивата за капиталовите изисквания – Тоест, поради добрата си ликвидност, те могат да бъдат освободени от задължението да доказват, че притежават минимални капиталови резерви. Става дума и за <clears throat> единна форма на финансовите отчети. Това този формат, така нареченият разширен език за бизнес отчетност, XBRL, използва електронна база данни, до която имат достъп различни органи, статистически органи, данъчните власти и така нататък. Те могат да ползват тази база от данни и да ги използват за своите цели. Това ще доведе до опростяване на административните процедури. И ние предлагаме многогодишен преходен период, например от 6 години, и след това тази форма трябва да стане задължителна. Трето, Това се отнася до а, е, работата на серията Пити Кайкен. Това е така нареченото, а, е, от, така нареченото отчетно страна по страна. В началото това се отнася само до предприятия, които работят в областта на нефтодобива, газа и дърводобива. Бразилия и други, които а, е, е където има дърводобив от девствени гори. В миналото подобни предприятия са били в състояние да докажат, че има плащания за правителството. Остановено е, че има плащания за правителството, които не се обявяват и не се отчитат. Това са подкупи всъщност. Затова е необходима по-голяма прозрачност. Затова на доброволна основа много страни са се съгласили по една инициатива за прозрачност за отраслите в тази, за тези отрасли, за които стана дума, добивните. Комисията предлага следното – всички предприятия, които са големи или са регистрирани на борсата, а които имат оборот повече от 40 милиона евро, да бъдат включени в тази категория. А, според мен, ако ще имаме прозрачност, трябва да разширим това предложение по два начина. Първо, не трябва да се ограничаваме само до фирмите, които са регистрирани на борсата, защото има някои, които са огромни, но не са регистрирани на борсата. Фондации и други, които не са регистрирани на борсата, но трябва да бъдат обхванати от това законодателство. И второ, ако ще имаме докладване, отчета, отчети страни по страни, не трябва да се ограничаваме само до подобни отрасли, защото има и други промишлени отрасли, където това е необходимо. А, примерно в Германия. Бош е фундация, която не се подчинява на тези изисквания, само защото не, Бош не е регистрирана на борсата. Зиман също ще бъде, а, няма да бъде обхваната, защото макар че са регистрирани на борсата, те не работят в добивни отрасли. Тоест, за да се предотвратят подобни изключения, трябва да разширим този принцип за отчет, отчитането страна по страна, като обхванем не само предприятия и фирми, които са регистрирани на борсата и не само уния, които работят в добивните отрасли. По този начин ще имаме възможност да получим важна информация, да увеличим прозрачността, така че инвеститорите да знаят за какво става дума. Признавам, че в някои случаи това ще увеличи административните тежести, но трябва да се каже, че големите дружества, които работят в различни страни, имат клонове на много места, които работят под различен правен режим в тези страни и без друго трябва да представят своите финансови отчети и ако те имат клонове или пък работят съвместно с други предприятия, цифрите вече са на разположение най-малко за вътрешни нужди, счетоводни нужди, така че допълнителната работа няма да е особено много. Колкото за трансграничното сътрудничество, имаме различни предложения от това, което предлага комисията. Тук не става дума за плащанията, които са корупционни, защото те така или иначе никога не се обявяват, но според мен трябва да имаме прак от 100 000 евро и мисля, че когато имат оборот от над 100 хиляди, е, годишно трябва да бъдат е, е, включени. значи става дума за фирми, които имат клонове в много страни или пък имат съответният оборот над предлаганите прагове. Това е общо, което имам да кажа по този въпрос. Да, Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Клинц за сътрудничеството, защото ние всъщност работихме ръка за ръка а, при изготвянето на нашите два доклада по различни теми. Работихме в дух на градивност. Много е важно тук да се разбират е, нещата в цялост, когато се говори за време, в което ще има хармонизиран подход. И така, за директивата за прозрачността. Това е много полезно за, с оглед подобряване на функционирането на единния пазар, ако продължим с хармонизацията. Комисията обещава да облегчи достъпа до регистрирана информация, като се въведат единни хармонизирани технически изисквания и а, търсенето в базите данни да става от единни а, изходни точки. Значи, когато говорим за отчетност по страни или за други а, неща, ако е, системите са много различни, а прозрачността е доста трудна и това не помага в никакъв случай на инвеститорите. Това също е елемент, който подкрепя цялостната идея за прозрачността. Не само на теория, а на практика инвеститорите инвеститорите да имат достъп до информация от, чрез централизирани а, системи. Сега, а, тук а, последващия въпрос имаме ясна връзка с а, намаляването на бюрократична тежест за малките и средни предприятия като комисията смята, че а, това ще означава около 700 000 евро общо понижаване на разходите за отчетност чрез премахването на изискването за тримесечното отчитане. Освен това, фирмите ще гледат на нещата по-дългосрочно, поне а, с една година напред и това ще засили общо усещане стабилност на пазара. Сегашната директива изпуска а, от обхвата си някои финансови инструменти, чрез които може да се проучи а, какво е положението на определени а, регистрирани за борсова търговия фирми, без а, да става въпрос за влушенията им в акциите. В акции. Пример за това са различни дериватни продукти, чието сетълмент се осъществява в парична наличност. А, за това а, тази нова а, постановка обхваща цяло, цялостното положение, като се изисква нотифициране а, при владението на значителен а, дял от собствеността. Освен това има промени в частта за дефинициите, за да се наподобят те на а, дефинициите, използвани в а, а, директивата за пазарите на финансови инструменти. Освен това, има една друга област, където аз предлагам да се засили а, хармонизацията, а именно санкциите. И този въпрос също ще го разгледаме на етап изменения. Още една широка тема, която вече беше обсъдена. А останата част е по-техническа. Тук става въпрос за по-политически елемент, а именно отчетността по държави. Както знаете, в момента на държавите не се изисква да отчитат финансовите си резултати за отделните страни по-отделни. Това е свързано с темата, която господин Клинт така подробно разглежда. Но има и други въпроси, като например а, за трансферто ценообразуване по подвеждащ начин. Има случаи на трансферно ценообразуване, които са съвсем обосновани, но има случаи, когато с него се злоупотребява. Както и други неправомерни корупционни практики и тези неща всъщност а, а, поставят а, фирмите в много неравностойно положение. От една страна тези, които работят само на европейския пазар и други, които искат да се, а, по, да се ползват от всички възможности от, а, предлагани от различните системи. Тук определено големият проблем е а, с дърводобива и добивната промишленост като цяло. Това се вижда от продължението на комисията, но както Клинт казва, не е само там проблема. Проблемите се срещат навсякъде и затова аз предлагам, както и той предлага, да разширим обхвата и да включим не само фирмите регистрирани за борсова търговия и тези, които не са. Инак би било нечестно. Ето има пример, господин Клинц. А в това отношение ще оставим някаква вратичка. И тогава, разбира се, ще очакваме доста фирми в бъдеще да се прокрадват през нея. Ние работихме заедно и проверявахме различни данни. Например, прага за трансграничната търговия в Източна Азия. Аз съм за снижаването на тези прагове. Доста скептично се отнасям към предложенията за повишаване на праговете защото чрез дъщерни фирми и тези механизми могат да се заобикалят, ако праговете са твърде високи. Това отново ще доведе до неравнопоставеност. Има и друго. Ако разгледаме дърводобива и лесовътството, какво правят фирмите? Дават под найем терени, или използват механизмите за придобиване на малки по размер площи и а, по този начин всъщност избягват изискванията, а, които се прилагат към а, големите дърводобивни предприятия. Ето тези неща е, не искаме да се допускат. Това са основните проблеми. Освен това, изключвам а, позоваването на различните етични кодекси, когато става въпрос за изискванията към отчетността, е, за да бъдат е, единни изискванията за отчетност и да могат да се сравняват. Е, очевидно не може да говорим непрекъснато за тази инициатива за прозрачност на добивната промишленост. Това е. Благодаря. Благодаря. Тук имам два списъка за директивата за отчетността, другата за директивата за прозрачността. Първо ще дам думата на докладчите Сянка по първия, първия списък и след това хората от втори списък е Мичел. Благодаря, господин председател. Бих искал да се извиня. Трябваше да председателствам едно заседание до 11 часа, затова дойдох с закъснение. Бих искал да благодаря на двамата докладчици и като цяло подкрепям техния подход е към очертаните проблем. Съгласен съм с господин Клинц, че е необходимо максимално упростяване да се постигне и се радвам, че комисията предлага да се намали значително административната тежест и бюрократичните изисквания, и е необходимо да се продължава дейността в тази насока. Съгласен съм с предложението на комисията да не се въвеждат за малките и средни предприятия международните стандарти за финансова отчетност. Малките и средни предприятия вече губят милиони евро поради бюрократични процедури и като отчитаме ролята на МСП, смятам, че е важно те да бъдат максимално подкрепени. МСП не са включени в обхвата на прозрач... за прозрачност в добивната промишленост и бих искал да говоря и за това. Що се отнася до новите изисквания за счетоводна отчетност по страни и по проекти, подкрепям като цяло казаното от господин Клинц за дружествата чието акции не се търгуват на борса, но аз мятам, че 4 милиона е прекалено голям показател за оборота и смятам, че трябва да обмислим този показател. Ролята ми на координатор в Комисията по развитие показва много ясно, че трябва да има подозрение за корупция в широк мащаб в тези държави, където е особено силно застъпена добивната промишленост. Трябва да кажа, че не съм доволен от това, което чухме от добивната промишленост, техните доводи, че не е възможно да се представя отчетност въз основа на страни и проекти. Аз съм и ако аз бях начал на фирма и счетоводителят би ми казал, че не може да се представи такава отчетност, бих веднага го уволнил. Това е абсолютна глупост. Аз не вярвам в социалната пазарна економика, но смятам, че предприятията не трябва да търсят извинения. В тези две предложения отрасъла и някои предприятия и услуги не са получили посланието за това, че е сложен край на неетичното поведение и че те трябва да поемат своята отговорност и да прекратят неетичното поведение. Има ситуации, в които предприятията могат да процъфтяват и хората да печелят много пари. Това означава, че ще се плащат данъци, ще се предлагат публични услуги, че хората ще имат работни места. Аз съм съгласен с това, но не съм съгласен с това да не се забелязват изкривените процедури и демагозите да се превръщат в много богати хора. В цялата тази добивна промишленост трябва да се извърши сериозно почистване и трябва да не се допуска да се издигат такива аргументи, които в момента чуваме, които са абсолютно глупост. Трябва да сме по-етични и по-сериозни. И това не е въпрос на идеология, лява или дясна. Става дума за това, че промишлеността трябва да започне да има по-прозрачна и по-открита роля. Да, може да се печелят много пари, но по честен начин. Ние няма да подкрепяме Алкапоне и правила, които биха облагодетелствали Алкапоне и други подобни. Ситуацията трябва да се промени и това трябва наистина да се направи. Като цяло приключвам тук, господин председател, защото ще трябва да напусна след малко. За съжаление, надявам се, че ще стигнем до съгласие по този въпрос. Не искаме да задушаваме отрасъла, който допринася за световната економика, създава работни места. Аз не съм за това, но това, по което трябва да постигнем съгласие, е да постигнем съгласие по едно практически осъществимо законодателство, което да изисква от предприятията да се държат етично, независимо от това къде оперират. Благодаря. Благодаря ви, председателят. Сега Лудополанс. Много прете. Да, благодаря ви много, господин председател. Бих искал да благодаря на двамата докладчика и на Гай Мичел Господин Мичо наистина изтъкне това, колко сериозно внимание трябва да обърнем на този въпрос. И тук не става дума за някакви древни неща. В продължение на три години ние подчертаваме значението на това да имаме надлежна основа за отчетността, включително и отчетността страна по страна. Ние отдавна признахме е това в Европейския парламент, но що се отнася до отчетността на дружествата, ние все още не сме положили достатъчно усилия, такива, които положихме във връзка с отделните страни. Смятам, че може да се взимат решения, които са изключително важни, които са въпрос на живот и смърт, и те зависят от това какви данни се подават за взимане на тези решения. Господин Мичел ни призова да не сме пасивни. Не можем да си позволим да не забелязваме какво става. Господин Клинц и госпожа Пети Кайнен изтъкнаха факта, че ние не искаме да обременяваме неоправдано малките и средни предприятия. Съгласен съм с това, че бюрократичните процедури трябва да бъдат намалени, облегчени, защото с тези бюрократични изисквания се създава изкривена конкуренция между различните сектори и предприятия, а ние искаме малките и средни предприятия да разширяват своята дейност. Но, независимо от това, трябва да знаем какво се случва в международната економическа дейност, в международната търговия. И отчетността по страни има решаваща роля при установяването на това дали ценообразуването е основано върху разумни основания. И в нашата група на ние мислим, че може би трябва дори да се разшири обхвата в сравнение с предлагането от докладчика и комисията. Що се отнася по до праговете, съгласна съм с господин Мичел, трябва да преразгледаме тези прагове. Те са прекалено високи, що се отнася до отчетността по страни. Смятам, че трябва да преосмислим този въпрос и надявам се, че ще придвижим напред въз основа на добро сътрудничество. Благодаря. Аз ще се спра върху въпросът за отчетите страна по страна. Това е въпрос, който ни интересува по две причини, които бяха споменати. От една страна това са развиващи се страни и загубите, фискалните загуби в развиващите се страни са свързани с, лип, свързани с липсата на прозрачност са 10 пъти по-големи от помощта, която от северните страни отпускат на южните страни. Значи става дума за нещо, което е а, а, толкова важно, за да избегнем а, а, този проблем с неплащането на данъци, който е причина за тази десетократна, но по-голяма загуба на данъчни постъпления в тези страни. Това е един от нашите приоритети. Второ, фискалният въпрос за нас, за богатите европейските страни. Редовно четем в пресата примери за многонационални европейски компании, които не плащат никакви данъци, въпреки, въпреки големите си печалби защото те знаят как да използват законните, пък и незаконни вратички, за да избегнат да плащането на данъци. И докладите на доклад, доклада на сметта показва, палата показва, че големите, големите предприятия, например, не за регистрирани на фаричката борса, плащат само 8%, докато малките и средни предприятия плащат 45% данъчни корпоративен данък. И предложенията на комисията са много навременни. Подобни предложения уместни са направиха и в САЩ. Ние изцяло подкрепяме разширяването на приложеното поле на директивата към целия сектор, защото въпросите, за които става дума, се отнася до добивната промишленост, до дърводобива, до горската промишленост, но и до други отрасли. До финансовия сектор, до някои от, отрасли в африканските страни, не виждам защо трябва да ограничаваме прозрачността само до един а, сектор. Това първо. Второ, подкрепяме а, да има критерии, които дават а, възможност за истинска прозрачност. Ако вземем изменението, което предлага господин Клинц, например 23-то изменение, не се вижда там къде е фискалният измерение когато в, в, едните изменения имаме резултатите преди данъка, в другите това е след удържане на данъка, но а, а, между едното и другото трябва да видим а, как може да достигнем до истинска прозрачност. И а, не може а, да се каже, че тези данни ги няма. Големите предприятия ги имат. Те трябва Просто става дума за една данъчна оптимизация. И съвсем няма да бъде скъпо публичното оповестяване на тези данни. И те всички трябва да знаят къде трябва да се търси тази информация и къде да се изпраща тя. Дали трябва да се изпраща тази информация само на данъчните, на данъчната администрация, за да се избегне деформирането на конкуренцията с други европейски предприятия, ако тази а, а, информация стигне до тях. Но тя трябва да бъде или публична, или да в, в съответните страни да бъде, или само до данъчните власти. Мнозина вече тук споменаха въпроса с размерите. Размерите на предприятията. Аз не мисля, че трябва да променяме обичайният праг за дефиниране на малки и средни предприятия. А, не, нещо, което правим възоснова на три критерии и по този начин определяме техните а, тяхната категоризация и техните задължения. И трето, във връзка с измененията на Волф Клинт, става дума за 23-то изменение също така. Това са условията, при които тази декларация ще бъде задължителна. Това са малко А и малко Б в предложението. Нямаме никакъв интерес, ако искаме този текст наистина да се прилага. Ако искаме да избегнем арбитражите, ако искаме да избегнем а, непрекъснато да плащаме такси на адвокати и на одит, одит, аудиторски фирми, трябва да имаме правила, които ни дават ясни юридически правила. Защото винаги може да се играе с това да създадеш или да не създадеш дъщерно дружество, да използваш възможностите и така нататък по всичките други точки поддържам предложенията, които бяха са направени от докладчика, а включително и от тези, които говориха преди мен. Благодаря. Next on the list is, uh... Сега, да капи. Благодаря, господин председател. Двете сегашни а, е, директиви за а, е, финансовите отчети а, е, са от 78 и 83 година, респективно. От тогава бяха добавени допълнителни изисквания. Значи много пластове се наслоиха в това законодателство. Докато някои от тях а, са оправдани, а, този инкрементален подход увеличава бремето на предприятията. Необходимо опростяване. За това подкрепям предложението за директивата да се опростат, така както предлага комисията, по-добра сравняемост, яснота на финансовите отчети и прозрачност на дейността на добивните промишлености. Днес ще се огранича само в някои забележки във връзка с доклада на господин Клинц. Съгласен съм с него. Председателя го прекъсва. Малко по-бавно четете, ако обичате. Съгласен съм с докладчика за значението на това да има еднакви условия за малките предприятия в Европейския съюз. Необходим е единен режим за финансовите отчети. Господин Клинц вижда допълнителни възможности сравнение с това, което предлага комисията за намаляване на бюрокрацията. Не се очудвам от това, защото господин Клинс, както казват на френски, е лом дю терен, т.е. той познава нещата на място, отвътре. това може да бъде инструмент за намаляване на административните тежести. Искам да кажа няколко думи, господин председател, ако ми разрешите, по другия доклад – за отчитане, отчетите за плащанията на правител, към правителствата. Тук е доста деликатен този въпрос. Не трябва да се изхвърляме прекалено. Разбира се, искаме предприятията в дърводобива и в добивната промишленост да бъдат прозрачни, но също така трябва да пазим конкурентоспособността на нашите предприятия в сравнение с предприятията от другите страни. Защото, примерно, в Китай не трябва да се докладва това, което компаниите плащат на правителството. И в резултат на това, може някои от нашите предприятия да решат да се преместят в страни, където производителността е по-малка. Трябва да се пазим да въвеждаме е, законодателство, което е непременно е, вдъхновено от неправителствените организации. Добре е да се борим с е, корупцията, но тези законодателни инструменти ще го постигнат ли? Защото това докладване съвсем не, няма да предотврати злоупотребата със средства от техния получател. Примерно това, което се отнася за Бразилия, отнася ли се за Ангола? Ангола изнася а, а, петрол, но как да гарантираме, във връзка примерно с дейността на Тотал, френската фирма Total, че парите, които се плащат на анголското правителство, не се злоупотребяват от някои членове на самото правителство. Няма никаква гаранция, че ще бъде ефективен този процес. Значи нивото на подробно също е много важно, то създава допълнително бреме за компаниите, но не предотвратява непременно корупцията. Тоест, добрите намерения не винаги е, дават е, желаните добри резултати. Затова аз бих предложил, господин председател, докладчика по-внимателно да разгледа връзката между целта на предложенията и законодателните инструменти, които се използват за постигане на тези цели. И тези инструменти да бъдат много внимателно настроени така, че законодателството наистина да работи, а не само да отговаря на нашите така морални изисквания, етични изисквания. А сега Портас. Той не е тук обаче. В такъв случай в следващия писък от желаящи да се изкажат. Аз съм първи в него и след това онези, които споменавам. Um, yeah, well, Sven освен също. Добре. Практиките на а, трансферно ценообразуване, липса на прозрачност и корупция са неправилни и нередни. А стои въпросът и за а, пазарите, защото честните, почтени фирми не са поставени в а, равноправни положения, когато други прибягват до подобни похвати. Затова аз приветствам учитането по държави. Макар, че този проблем преобладава в определени отрасли, свързани с доби в богати на природни богатства трети е, е, държави, трети страни, защо това трябва да се ограничава само до фирмите, без значение, които работят там, без значение дали са регистрирани за търговия на борста или не. Проблемът е а, особено важен за по-малко развиващите се държи, държави. Особено ако а, вземем а, предвид а, а, директивата, която се занимава специално с добива на природни ресурси, ние трябва все пак да отчетем специфичността на случая и не бива да се размиват проблемите при този вид фирми и този, в тези браншове, като се включват и други. Просто нашето стандартно изискване трябва да бъде фирмите да отчитат това, което плащат. А между другото, в Танзания, като бях срещнах с господин Бишъп, той каза, че корупцията се измерва с почти 150 милиарда долара в тази част на Африка. Така че аз приветствам тези два доклада, които повишават стандарта в етично отношение в нашата стопанска дейност. Карл Хаглон е следващия записал се. Карл, съжаление, отсъства, но той ме помоли да се изкаже от негово име и той се е подготвил а, в писмен вид коментар. Така че аз мога да го прочета или да ползвам бележките ми. Той а, подкрепя автора на доклада в а, желанието му да се хармонизират изискванията за хармони... за прозрачност и да се а, намали а, административната тежест, а именно тримесечното отчитане, което той, а, премахването на което той приветства. Също така приветства разширяването на обхвата на финансовите инструменти, които също трябва да бъдат обявяване като а, някои видове деривации и така нататък. Добавя че трябва да сме внимателни, когато боравим с санкциите. По принцип, то е за хармонизирането на санкциите, но има някои съмнения по отношение на много, много високите прагове и а, по отношение на евентуално нарушаване на правата на а, собственост. Той смята, че е по-добре да се работи на международно ниво а, по а, примера на международното наказателно право. Ние знаем, че нашите а, престъпници действат а, без оглед на границите и тъй като нямаме европейско наказателно право, е трудно да стигнем пълна хармонизация. Накрая Карл говори за отчитането по държави, като е съгласен с необходимостта от него, но смята, че има някои разминавания по отношение на модалностите. А, той смята, че това е важен метод за борба с корупцията, но трябва да се проучат нещата по-подробно, когато разгледаме нещата по-подробно, като, като например за дефинициите и конкретните правила и прагове. А, отново целта е да имаме равнопоставеност и тя трябва, тази цел трябва да се зачита. Това е, между другото, което той казва. Е, и накрая споменава също инициативата за прозрачно добивата промишлено се призовава и други всички държави членки да се присъединят. Всъщност скандално е, че е, на, до момента към тази инициатива не са се присъединили всички държави членки в Европейския съюз. Бих искал да се изкажа по някои въпроси, свързани с, с четоводната директива и, както каза Пасал, проектотекста наред с положителните предложения съдържа и някои елементи, които биха имали някои твърде съмнителни странични ефекти за дружествата и държавите членки. Преди всичко, член 6. В сегашният му вид тази разпоредба дава свобода на действия на държавите членки при даването на оценка и извършването на анализ. Ние смятаме, че когато става дума за международните стандарти за финансова отчетност, това е нещо, което не въжи за държавите членки. Няма нужда от прооценка. И в крайна сметка може да се стигне до значителен брой различни видове оценки и анализ, които ще противоречат на хармонизацията. Освен това, може да има операции, които да не приключват с продажба – и там ще имаме съвсем различна ситуация. Затова смятам, че най-добре е да се заличи тази разпоредба. И ако не е възможно да се заличи член 6, смятам, е, трябва да бъде значително преразгледан текста. Също така в член 7 се предвиждат различни категории дружества, Смятам, че трябва да разгледаме въпроса за честната стойност. Справедливата стойност и също така не трябва да допускаме отчета за приходите и разходите да се разглежда по различен начин за различните дружества предлагам да се лечи член 7. Също така, що се отнася до линия 2 на член 42, там се визира неограничен срок от време за правомощията на комисията да използва делегираните актове. Смятам, че трябва да се ограничи този срок и не и не трябва да има клауза за преразглеждане. Може би най-добре изцяло да се заличи тази разпоредба. Смятам, че е добре задълбочено да обсъдим този въпрос. Може би, Волф, е добре да обмислим как да работим по различните текстове, за да избегнем последици, които ще вредят на малките и средни предприятия и съм сигурен, че ще разберете нашата загриженост. Сега господин Камал от консерваторите. Благодаря ви, господин председател. Приветствам както и много колеги, приветствам инициативата на комисията да се подобри директивата за прозрачност. Смятам, че е важно да се предоставя своевременна и точна информация за имитиране на ценни книжа и за оперирането на пазара. Обаче мисля, че понякога забравяме за някои елементи на директивата за прозрачност. Също така смятам, че е много важно да бъдат засилени правилата за уведомяване за правата на гласуване – и също така е важно да се осигури това някои позиции да не могат да се скриват. Приветствам докладчика в това отношение. Също така приветствам позиция на докладчика, що се отнася до дериватите. И когато в държавите членки се опита това през 2009 година, се оказа, че загрижеността на търговските дружества не беше обоснована. Също така много се радвам, че комисията предлага да се премахне изискването за междинни отчети. Някои са загрижени за това, защото вие смятате, че няма да им полза за МСП, ако се намалят изискванията за отчетност. Никой не им пречи да правят това. Ако те искат, например, за целите на информация, те могат да се отчитат по-често, но това не е задължително. Аз приветствам това. За санкциите. Надявам се, че ще одобрим идеята финансовите органи да могат да налагат повече санкции. Аз съм за максимал... Извинете, аз не съм за максимална хармонизация. Смятам, че трябва да има свобода за държавите членки. Също така не съм за това да се ограничават правата за гласуване. Това е един инструмент, който действа твърде неизбирателно. Може би е добре да се говори за временно преустановяване на правото на гласуване в случай на установени нередности и накрая за отчетността по страни и за добивната промишленост. Смятам, че е добре след известно време да разширим обхвата, така че да бъдат обхванати други отрасли. Наистина, много е важно да се осигури прозрачност, но смятам, че балансът трябва да бъде постигнат, тъй като и докладчикът каза, че може да се увеличи административното бреме и бюрокрацията. Смятам, че е важно да не създаваме допълнителна тежест, а да облегчаваме тежест. Може би е добре да включим една клауза за преразглеждане след около две години, за да видим дали нещата вървят в правилната посока. Що се отнася до добивната промишленост и възможността да се разширят правилата, така че да и други отрасли, трябва да се разгледат какви са разходите. С нетърпение очаквам работата с докладчика по този въпрос – също така има някои въпроси, които са от по-общ характер. Не трябва да се отказваме да посочваме примери, например, с китайски дружества, която, които не спазват правилата и това им дава конкурентни предимства. Може би трябва като политици да сме готови да платим цена и да вземем някои решения. Когато преподавах в университета и преподавах също така и за корупцията, трябва да сме наясно това, че по различен начин се разглежда въпроса на корупцията. Има най-различни думи, които описват корупционни практики. И когато говорих за това, един от моите студенти каза, в моята страна съвсем е нормално да се плаща нещо, за да се навлезе в бизнеса, например. Например, в вашата страна има корпоративно гостоприемство. Това не е ли корупция? Така че нека да сме по-внимателни. Много често обсъждаме това с, с групата на зелените. Аз мятам, че те са доста по-големи империалисти от мен и когато обсъждах доклада на зелените преди известно време, бях казала да престанат да говорят за развиващите се страни. Смятам, че те показват политиката на бананите, които отвън могат да са жълти или зелени, но отвътре те са бели, а белият е цвета на империализма. Санчес Преседо. Санчес Преседо. Благодаря, uh, uh, господин председател. Чухме различни изказвания. Аз също имам някои неща, които трябва да, да кажа. Мисля, че предложението върви в правилна посока по отношение на МСП. Намаляването на административните тежести за малките и средни предприятия е много важно. Трябва обязателно обаче да вземем предвид а, границите на възможното в тази работа. Ще бъде съвсем кратък. Това е инициатива, която върви в правилна посока. По отношение на МСП-то, МСП-тата, много малките средни предприятия, много важно е опростяването на административните процедури. Трябва да вземем предвид обаче макроекономическите статистически фактори, за да можем да постигнем стабилност на вътрешния пазар а, също така да отчитаме изискването на кредитирането. Колкото до отчетите страна по страна, това е въпрос, който вече сме обсъждали в рамките на пакета от мерките за надзора. Но това, което трябва да се каже е следното – желанието да възприемем широк подход към нещата е правилно, но необходимо са определени минимални норми, минимални, минимални изисквания, които трябва да се спазват. И това трябва да се има предвид, когато говорим за отчетите страна по страна. Защото тук трябва обязателно да избегнем приемането на законодателство в отделните страни което ще доведе до непрозрачност в тази област. Има ли други желаящи да се изкажат по този въпрос? Разбирам, че представителите на комисията имат какво да кажат. Имате думата. Благодаря, господин представител. А, господин представител, аз съм представител на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. И въпреки, че всички съм проявяват жив интерес към отчетите страна по страна, не трябва да забравяме, че предложенията за упростяването са много по-важни от този въпрос за отчетите страна по страна. И тук подкрепям господин Клинц. Става дума за сериозен опит за упростяване на процедурите, който ще помогне на поне 5 милиона малки европейски предприятия и то в разгара на кризата. всички предложения, ще помог, които се правят, ще помогнат тези малки предприятия. Разбира се, необходим е баланс от една страна, все пак да имаме необходимата информация, защото тези предприятия трябва да работят по прозрачен начин. Това е в интереси на банките, които ги кредитират. Но също така има и много неща, които се включват в отчетите днес, които не са необходими. Излишни са. Благодаря ви за вашата подкрепа. Бяха направени редица технически предложения, които аз и моите колеги ще анализираме внимателно но а, радвам се, че по принцип вашата комисия подкрепя нашите предложения. Разбира се, когато става дума за електронните отчети, когато днес си правим всичко електронно, защо и отчетите да не бъдат електронни? Но проблема е, че става дума за Директива, която трябва да се прилага в 27 страни членки. Значи необходими са ни 27 е, таксономитни е, счетоводни езика, които да могат помежду си да се разбират. А, и може да си представите какви ще бъдат, каква ще бъде цената на всичко това. Аз не съм против този принцип, този принцип изобщо, вероятно, а това би било много сложно и много трудно. Трябва да попитаме ЕСМА, европейската, европейският орган за ценните книжа и пазарите. Какво мисли по този въпрос? Колкото за докладването страна по страна, отчетите страна по страна, целта. Целта на предложението, което а, а, комисията прави, предложение, в което ние сме дълбоко убедени. Това е целта е да се борим с корупцията и лошото управление в някои страни от третия свят, които, които, където се добива петрол и газ, да го кажем по-просто. Става дума за огромни суми. Имаме много добра система, която система за тези добивни промишлености и инициативата за прозрачност в тях. Ставаше дума за праговите стойности, те още не са определени, но те трябва да, бъдат, да могат да се прилагат и трябва да бъдат ефективни. Сега в становището на господин Клин се споменава една друга цел – цел, която комисията не е формулирала. А тази цел е създаване на прозрачност в трети страни. И то на нивото на промишлеността, отрас, промишлените отрасли, не само в, наш, е, в добивната отрасли, но във всички промишлени отрасли. Е, Става дума в такъв случай за доклад, за 120 доклада страна по страна, които Париба трябва да направи, Сименс трябва да изготви и така нататък, за да се избегне неплащането на данъци. Никой не може да спори с подобно желание. Комисията го споделя, категорично го споделя, но въпросът, а той пролича и в нашата оценка на въздействието, ефективен ли е подобен подход – защото става дума за финансови отчети и за счетоводна дейност. Дали по този начин ще преодолеем неплащането на данъци? Нашето заключение е, че е по-добре да използваме по-преки инструменти, освен да използваме финансовите отчети. Примерно, по-доброто сътрудничество с данъчните власти, борбата с данъчните убежища, а също така дейността на трети страни. Това са неща, които са много така по-пряко И, И, и а, освен това, трябва да кажа, че мисля, както споменаха и няколко от изказалите се преди мен, <clears throat> че много важно е комисията да осигури еднакви условия, равнопоставеност на всички. Имаме една инициатива, имаме вече, разполагаме с една критическа маса, искаме да разширим тези изисквания в целия свят за страните от Г-20. Много внимателно се отнасяме към въпросите за конкурентоспособността, деликатната информация и а, изолацията. Това са проблеми, които така много силно ни вълнуват. И затова нека да започнем с добивните а, промишлености. В някои страни 10, 15, 20 и повече процента от БВП се падат на тези от добивни отрасли. Трябва много внимателно да подхождаме, да оценим какви са предимствата, какви са разходите, за да подходиме с необходимото, по необходимо уравнесен, уравнесен начин. А сега ще дам възможност и на двамата докладчици да направят заключения. Да, благодаря ви, господин председател. Първо бих, искам да, бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги за изказванията. Струва ми се, че сме много близо до желаната цел, което сме си поставили с това становище. Разбира се, има някои неща, които още трябва да се доизчистят, но а, а именно за различните прагове, за тези 25 милиона на проекта, другите, другите прагове за оборота. Всичко това трябва да се обсъди и съм сигурен, че ще се намери решение. Аз преди да се захвана с политика, се занимавах активно с бизнес. И всеки проект, разбира се, си има себестойност. И е ясно, че е нужно да се води отчетността проект по проект. Това е много полезно, има си стандарти, знае се как се прави това. Разбира се, за това са нужни някои специални усилия, но във всички наши проекти, които сме осъществявали, това е преди да стана политик. Подобни а, отчетни процедури винаги бяха спазвани. А, и с много добър ефект. А, важно е да имаме прозрачност. Не става въпрос само за етичните а, аспекти на тази прозрачност, а просто, а, когато искате един а, проект да успее, трябва да водите отчетността както трябва. Разбира се, а, ние искаме успех и в етично отношение. Сега, очевидно е, че когато а, са на, на лице конкретни етични затруднения или проблеми, трябва да се предприемат и съответните конкретни мерки. Това а, трябва да се остави на преценката на всяка от държавите членки. А, Разбира се, а, има различни възможности за избиране на системи за отчетност, международните отчети за финансово отчитане или други, каквито могат да избират фирмите, например в Германия. Като цяло смятам, че е, правото на преценка на тези неща е, е важно да остане, но а, прозрачността и честността си имат цена. И а, ако има правила, които недостатъчна степен не гарантират, те трябва а, съответно да се а, поправят. Разглеждаме предложението на Европейската комисия с оглед специално на изискването се отчита страна по страна. Има и други а, неща, които трябва да се огледат конкретно, но като помислим как да се разпространи тази практика отвъд а, бранша на добивните промишленост, мисля, че това е наложително. Чували сме, знаем, имаше проблеми с а, а, фирми като Bosch, като Siemens и така нататък. Така че това е положително като действие. И смятам, че има значителни преимущества, защото ще се засили конкуренцията и така нататък. Същевременно трябва да се отчитат тези съображения а да се разшири, а именно разширяването отвъд отраслите в добивната промишленост. А, сега за сроковете може да се говори, може би да не се ограничаваме с тези 60 години. За а, електронната отчетност тя си има своите предимства а, и можем да видим а, какви са те, като а, говорим с държавите, където тя вече е въведена. Накрая, за отчитането по държавите на международните предприятия – корпорации или техни дъщерни предприятия. Значи тези предприятия разполагат с данните. Е, ако една фирма работи в 100 държави, разбира се, тя си има и много филиали, е, дъщерни предприятия и така нататък. Несъмнено е, че е, дружеството разполага с тези цифри. в крайна краща всяко дружество разполага с един или друг вид система, която подпомага управлението чрез предоставянето на справки и отчети. Така че не става въпрос за засилване на по някакъв начин на административната тежест. Напротив, това е все управленска информация, която е налична. Благодаря. Първо, колеги, благодаря ви за коментарите и предложенията. Ще се спра само на темата за отчитането по държави, защото там прозвучаха някои разногласия. Първо, и това е в предложенията за изменения, е изключително важно да имаме ясна дефиниция за това какво означава проект. Това няма да затрудни предприятията, защото те знаят какво е проекта, имат си вътрешни дефиниции, имат си и вътрешни счетоводно-отчетни системи. Просто а, трябва да бъде ясно и да не се разграничават фирмите по това. Второ, за да има значение цялата тази информация, не става въпрос само за а, брутната печалба преди данъчно облагане, а за броя на служителите, за нивото на тяхното заплащане и а, за а, това какъв дял имате в цялостната инвестиция, отразена за отчетния период. Трябва да имаме ясни правила изобщо за това как се извършва отчетността. Един инвеститор а, трябва да получава информация в контекста на месечното отчетане, за да му е ясно как се движи неговата инвестиция. Но освен това, има нареко още няколко неща, които трябва да ни предвижат тази посока. Първо, това е чисто нова, според мен, идея за отчетността и а, оповестяването, а, защото нещата стават прозрачни, официални, особено за инвеститорите. Така се защитават по-добре инвеститорите, тъй като инвеститорите могат да разберат в дългосрочен план дали тяхната инвестиция е в устойчива или пък има някакви а, особени рискове. Що се отнася до коментара на комисията за използването на другите а, инструменти, а, трудно е а, да се налагат такива допълнителни изисквания на бедните държави. А, те ще намерят начин да се оправдаят със своята бедност, да не го правят. При нас, например, а общините се понякога а, ползват за обиколни начини, просто за да получат достъп а, до определени фирми, до определени ресурси. Не бива и ние сега да тласкаме бедните а, и развиващи държави към подобни изкушения. А, другия въпрос за а, обемите. Дали е, тази, това ще натовари допълнително някои фирми. Е, от опит мога да ви уверя, че фирмите разполагат с тази информация. Просто трябва някой от счетоводството вътрешно да направи тези справки за трансферното ценообразуване не, не става въпрос за нещо, което е незаконно. Та въпросът е да, става, да станат нещата публично достъпни. Не става въпрос да излязат от сивата в законната економика. Става въпрос само за повече прозрачност и за това да няма такива а, прагове, които да се отнасят до трансграничните случаи, защото тук няма всъщност а, засилване на административната тежест. Освен това, дали това ще затрудни европейските дружества? Ако разглеждате нещата така, сигурно. Но такъв е и проблема, и с конвенциите, забраняващи използването на детския труд. Тоест, да не, ако не повишаваме, да не повишаваме ли сега изискванията и стандартите, които прилагаме собствените си фирми? А, да, така те ще загубят всякакво желание за усъвършенстване и ще е, спадне тяхната конкурентоспособност. Дали да се разшири това и в другите браншове, защото това като влияние, като дял по отношение на конкурентоспособността в, в глобален план не е толкова голем. Ми добре тогава да започнем от там. Съжалявам, аз не съм съгласна с такъв а, ред на мисли. Цялата тази идея за пазарната економика, всъщност, а, хубавото там е, че а, е, винаги има печалба. Има печалба за някого. Въпросът е за кого и каква правна рамка да направим, кого искаме да облагодетелстваме. Аз а, благодаря, не искам ресурсите да носят печалба на всяка цена. Благодаря. Благодаря ви. Края за внасянето на изменение 24 април, 13 април разглеждане на предложение за изменения. 18 юни се очаква гласуване а, пленарно септември. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка разширяване на географския обхват на дейността на Европейска банка за възстановяване и развитие към южните страни и Средиземноморието. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа, няколко думи за самия доклад. Европейската банка за възстановяване и развитие беше създадена през 90-та година след падането на комунистическите режими. Целта беше да бъдат подпомогнати страните при техния преход към отворена пазарна економика. Като отговор на арабската пролет, управителният съвет на банката помоли и единодушно одобри необходимостта от разширяването на географски обхват на банката. Също времено се запазват позициите проектите във вече съществуващите сфери на дейност на банката и обхванатите от нея страни. Трябва да, отбележа, че международната общност, включително всички държави, членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други европейски институции, приканиха Европейската банка за възстановяване и развитие да се присъедини към економическия отговор на политическите събития в Южното и Източното Средиземноморие. Смятам, че Европейския съюз трябва да позволи Европейската банка за възстановяване и развитие да започне операция в региона. В целите на банката се казва, че банката трябва да действа и да се развива в съответствие с промените в условията. В Южното източно море страните показват силен стремеж към демокрация, хората се борят за своите права и са много мотивирани да се развиват економически техните страни. Европейския съюз даде своята политическа подкрепа за обществата, стремящи се към демокрация. Затова, според мен, не трябва да оставя безучастен, трябва да позволи Европейската банка за възстановяване и развитие да разшири своята дейност и географски обхват на своята дейност. На 7 април 2011 година парламента своята резолюция по европейската политика за добросъседство настоя Европейската банка за възстановяване и развитие да разшири своя географски обхват и да обхване Южното и Източно Средиземноморие. В средата на май 2012 година ще се проведе среща на върха на групата на 20-те. И една от темите там ще бъде географското разширяване. Одобряването от страна на Европейския съюз на разширяването на дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие ще подкрепи думите в подкрепа на ангажиментите към арабската пролет. Също така бих искал да подчертая, че по време на първи обмен на мнения някои колеги изразиха загриженост, която я споделям. Основната загриженост е свързана първо с ефективността и прозрачността на дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие. От друга страна, загриженост беше изразена за политическите режими в тези нови страни и проблемите с човешките права в региона заделяне на средства за трети страни във времена, когато Европейския съюз изпитва криза, поставя въпроса за същината и характера на проектите, които ще се изпълняват. Ние не искаме да финансираме проекти, които могат по какъвто да било начин да подпомагат потиснически режими. И последно по място, но не е по значение, като представител на една страна, в която в момента действа Европейската банка за установяване и развитие, аз бих искал да получа гаранции, че разширяването на мандата така че да бъдат обхванати нови страни, няма неблагоприятно да повлияе върху дейността в тъй наречените стари страни, обхванати от дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие. Смятам, че е уместно да се разгледат тези проблеми в контекста и в текста на предлагания доклад. И накрая аз смятам, че също така Европейската банка за възстановяване и развитие поема важни ангажименти. Първо, географския обхват, включващ Южното и Източно Средиземноморие, следва да се постига без необходимост за допълнително увеличаване на капитала. Второ, ЕБВР ще отчете конкретната политическа ситуация в новия регион. Трето, новите проекти не трябва да засягат неблагоприятно вече направените ангажименти към страни, в които банката вече действа и този разширяването на географски обхват трябва да бъде изцяло съгласувано с международните финансови институции, които вече функционира в този регион и тези институции включват Европейската инвестиционна банка. Е, бих искал всички тези важни въпроси да бъдат е, разгледани по подходящ начин доклада. Осъзнавам също така ясно, че Европейския парламент трябва да заяви много ясно своята позиция за или против географското разширяване на дейността на ЕБВР. Надявам се, че с помощта и, и подкрепата на моите колеги ще намерим правилните формулировки, така че да изразим нашата загреженост и да може да вземем решение в рамките на тази комисия преди среща на върха на групата на 200 през май. Благодаря ви от името на НП. Благодаря, господин председател. Господин Винев е свършил много добра работа при подготовката на този доклад. Съгласна съм с всички пунктове, които той повдигна. Даже някои неща могат да се подчертаят още по-дебело. например, участието на Европейския съюз в управителния, съюз на, на управителния съвет на а, на банката, трябва да насърчава банката да сътрудничи и с други страни. Представителите на Европейския съюз също така трябва да поощряват ЕБВР да насърчи по-добрата работа на одитната комисия на, на ЕБВР. Също така в обяснителното забележка на господин а, а, Бинев. Много добре се подчертават а, специфичните разлики между някои от страните от Южното и Източното Средиземноморие, разликите между тези страни и източноевропейските страни, в които традиционно действаше до сега ЕБВР. Затова ЕБВР трябва да се стимулира да възприеме специфичен конкретен подход към тези страни, да види каква ще е ролята на екстремните исламистски партии, например, в някои страни от тези страни. Аз очаквам да сътрудничим плодотворно с докладчиците в Сянка и с господин Бинев. А сега Джордж Стърн от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Най-напред. Като докладчик в сянка от името на е, групата на социалистите искам да приветствам този доклад и предложението за разширяване на мандата, географския обхват на ЕБВР към Южното и Източното море. Това ще допринесе за интегрирането на страните от южния и югоисточният е, бряг на Средиземно море. Също така искам да поздравя господин Бинев за неговата работа върху проекта доклада. Считам, че подробното техническо анализиране на економическите и политическите условия, които съществуват в страните, в които се предлага да действа ЕБВР, е абсолютно необходимо. Необходимо е също така да се оценява и неотслабващият ангажимент на банката към принципите на демокрацията, пазарната економика. И това са абсолютно необходими условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да финансира банката проекти в тези страни. Затова надявам се, че комисията ще подкрепи тези предложения и няма в никакъв случай да се стигне а, до прекалено, прекомерно използване на наличните ресурси. Разбира се, ЕБВР чрез своята своите инвестиции иска да насърчи изпълняването на изискването на международното право, опазването на околната среда, а също така а, и въздействието на всичко това в страните, за които става дума. Има въпреки това някои колеги, които се обявяват против разширяването на географският обхват на банката – но аз лично смятам, че ЕБВР е, е, е институция, която е натрупала голям опит и която може да използва този опит, за да направи сериозен принос в трансформирането а, на страните. Както това направи за източноевропейските страни след падането на комунизма. Това ще бъде от полза за всички ни. Благодаря. Алде, нямаме представители на Алде и на Зелените. Сега Арес Камал от името на ЕКАРЕ. Благодаря много. За мен беше много интересно да видя, че зелените проявяват такъв е, интерес към досието, и макар че не знам дали всичко го заблязаха. Искам да приветствам всички предложения за изменения, особено по отношение на дейността на ЕБВРТ. Всички ние го следим от създаването на банката. Аз специално се занимавах с това и разглеждах въпроса за това как действа а, банката в бившите комунистически държави. И, честно трябва да кажем, че тя продължава да засилва ролята си с а, появата на нови и нови демокрации. Поради тази причина аз приветствам разширяването на а, географския обхват, за да се включва страни от Средиземноморието. Стига да сме приели тези мерки, които ще гарантират полезността на дейността, ще направят добри оценки и това ще са средства, които ще се предоставят за страни, които наистина лансират на, а, и подпомагат многопартийната демокрация. Трудно се правят тези преценки, защото трудно може да се прецени, например, дали някоя а, а, партия е ислямска или не, защото просто има различни виждания за това какво означава политическа демокрация. Има а, такива партии в а, Египет, например, които лесно може да им се лепне етикета, че са ислямистки. Има фирми в, а, извинете, партии в а, Турция, например, които а, също а, трудно се дефинира това отношение. А, но, така че важността дали, е, на преценката дали държавата се движи към демокрация или не е особено важна. Трябва да подкрепяме такива вид мерки. Разбирам също така безпокойството да не се дублират функциите на е, е, Европейската банка за възстановяване развитие и Инвестиционната банка и на последното заседание на нашата комисия съвсем а, валидни доводи бяха изтъкнати, за да се е, гарантира, че няма да има дублиране. А, спомням си, когато започваше, например, радеността си банката в Лондон, колко се говори за това колко а, пари са хвърлени само за офиса и там, но след това, като се погледне колко се какви са а, натрупаните вече полки от дейността на банката в а, бивши комунистически страни и Централно и Източна европейски страни, мислим, че а, тя ще се справи. Подкрепям докладчика и в бъдеще се радвам да продължим да работим с него. Благодаря. Благодаря, господин Шонтас. Благодаря ви. Първоначално водихме дискусия по този въпрос и аз намирам за позитивен факта, че докладчика в своите изменения отчита в известна степен някои от безпокойствията, споделени от различните политически групи. Имаше две а, такива групи безпокойства или притеснения. Според мен, от една страна, те се отнасяха до това, че ЕБВРД е и е, има доста операции, които се оказаха вредни за околната среда. И второ, до каква степен разширяването на обхвата отчита спецификата на средите, в които ще се прострат дейностите на банките. И други колеги също казаха, добре, че тези съображения се отчитат. Все пак ще ми се да се подчертаят две или три други неща, които за нас са важни. На първо място, кой в крайна сметка ще отговаря за управлението на тези конкретни проекти на банката. По старите и политики, и старите и политици, и економически елити определено ще се включат тези проекти. А, може да се окаже, че това са същите хора, срещу които а, се биеха а, в арабската пролет. Второ, когато говорим за разширяването на дейността на банката, трябва внимателно да се преценява, да не се окаже тези дейности, да не се превърнат в прикрит начин, за да се черпят или експлуатират богатството на тези страни, т.е. да се работи против демокрацията. На трето място, Европейския съюз и външната, политика, разбира се, е водеща по отношение на а, добрите практики и принципи. Това не е безспорно. Но става въпрос за това, че се смята, че пазарната економика сама по себе си води ръка за ръка демокрацията. Не съм сигурен, че това е безспорно, като се гледа как вървят събитията през последните няколко години. Това исках да кажа и да благодаря на докладчика за свършената работа. Госпожа Лулин. Euh, благодаря, господин председател. Искам и аз на мой ред да благодаря на докладчика господин Бинев е, за неговия доклад. За жалост, моите зелени съюзници по този въпрос не са тук. Защото ние искахме да повдигнем един въпрос, който от години ни вълнува. От, от отдавна а, би трябвало а, да се слеят а, да се слеят Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Докладчикът прави предложения, които могат така да ни поуспокоят, че се взимат предвид някои важни опасения наши. Но въпросът е какво искаме по принцип дейността на ЕБВР да се интегрира в дейността на Европейската инвестиционна банка. Т.е. тези двете да уединат дейността си. Сега, десето изменение, трябва да кажа, много ми харесва. Защото какво се казва там? Казва се там, а, че с резолюция 134, прията на 20 май 2011 година, а, губернат, управителите на банката подчертава, че разширяването на нея географски обхват трябва да се направи без да се иска нейните акционери да правят каквито и да е допълнителни вноски на капитали. Това е а, абсолютно необходимо изискване. Да не се изискват допълнителни капиталови вноски. А, и аз се надявам, че това разширяване на географския подхват на ФБВР към Южното и Източно Средиземноморие ще се постигне без да се изискват подобни допълнителни вноски. Защото имаме достатъчно проблеми, които трябва да решаваме в северната страна на Средиземно море. А, а страните от южната страна на Средиземно море са страни, които са потенциално много по-богати от някои страни членки на Европейския съюз. Разбирам, че е добре да им помогнем, но трябва добре е да им помогнем в интелектуално отношение, но не и финансово, ако смея да кажа нещо подобно. Разбира се, трябва да помогнем на арабската паролет. но във всеки случай не трябва да забравяме а, желанието да се обединят двете банки, ЕБВР и Европейската инвестиционна банка. Защото в момента има известно дублиране на тяхната дейност и това дублиране е много скъпо. А, скъпо, а, това са средства, които не са защитими в, в времето на криза. Дълбоката криза, която преживяваме, когато се опитваме да намалим бюрократичните разходи и затова още един път искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Ще има и други предложения за изменения, но преди всичко трябва ясно да кажа, че не смятам, че е правилно да разширяваме географският обхват на ЕБВР в момента, преди те да бъде обединена с Европейската инвестиционна банка. И аз бих искал също да кажа, както беше казал господин Атали, моделът е скъп, но все пак това е рожба на господин Атали. На времето предизвикваше сериозни спорове дали Европейската инвестиционна банка трябва да извършва цялата дейност или трябва да създаде нова банка. Поради спецификата на Източна Европа, Европейската банка за възстановяване и развитие доказа своята необходимост и реши много конкретни проблеми на тази територия. Аз съм убеден, че ЕБВР има необходими опит и инструменти, позволяващи да се приложи моделът, използван от банката, спрямо една територия, която преминава през преход който е много различен от прехода в Източна Европа. Също така бих искал да кажа, че преди винаги е имало средиземноморска специфика и винаги е имало стремеж да се създаде банка, която да обединява страните от Северното и Южното Средиземноморие, но винаги е имало пречки пред това. Така че от една страна, Европейската банка за възстановяване и развитие има на разположение инструменти, но от друга Европейската банка за възстановяване и развитие прилагаше тези инструменти спрямо източноевропейски страни, които искаха да влязат в Европейския съюз. А сега тези инструменти ще бъдат прилагани спрямо страни, които не си поставят такива цели. Така че нещата са несъпоставими. Затова искам да спомена, че ние се надяваме, че ще има нещо по конкретно по-подходящо за спецификата на Средиземноморието в дългосрочен план, а не просто чисто механично разширяване на дейността на ЕБВР в тази сфера. Господин Бинев, дали бихте искали да кажете нещо като заключителни думи? Благодаря, господин председател. Изцяло съм съгласен с вас. Смятам също така, че двете банки са много различни. Смятам, че ЕБВР е по-подготвена да отговори на региона, да реагира на арабската пролет. Това е моето лично мнение. Изцяло съм съгласен, че трябва да отчетем всичко, което представлява загрижено за нас и да се движим напред. Трябва много ясно до средата на май да завием да или не. И трябва да избегнем всички въпроси. Трябва по-скоро да дадем правилния отговор на всички въпроси. Председателят предвид неотложни и спешен характер на въпроса, доста е кратък срока за внасяне на изменения. 23 март в 12 часа по обяд разглеждането на изменението ще бъде на 17 април, гласуването ще бъде на 17 април, много скоро след Великден и ще се обяви допълнително кога ще бъде гласуването в пленарна зала. Има ли други желещи да се изкажат? Не? Добре. В 3 часа подновяваме работа. Благодаря ви.